Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Добър ден на всички, скъпи колеги! Добре дошли! Отново, добре дошли на днешното заседание на нашата комисия. Председателят Демаджистрис не е сред нас на това заседание, тъй като има извинителни причини. И за това за мен е удоволствие да мога да го заместя днес и да председателствам заседанието на Комисията по контрол на бюджета. Ще ви помоля да ме извините, ако допусна някои грешки, но това ми е първия път, в който председателствам. И така, първата точка от дневния ред е приемане на същия дневен ред на 11 май 2011 година сте получили проекта за дневен ред. Ако няма никакви наблюдения или бележки по него, тогава го приемаме за одобрен. И така, можем да преминем направо към втора точка на дневния ред, съобщение на председателя. Виждате, че имаме превод на 16 езика. Колегите могат да говорят и да слушат 17 езика, които, извинете, 16 езика, които виждате пред себе си в нашия бюлетин. Освен това, трябва да кажа, че нашето заседание се предава пряко по интернет посредством веб стриминг. Освен това ще имаме електронно гласуване днес, за това искам да ви помоля да проверите дали носите със себе си картите си за електронно гласуване. 25 май, утре, ще има още едно заседание. Това заседание ще се проведе с представители на Европейската сметна палата и председателя на Европейския парламент господин Бузек. Заседанието всъщност ще бъде председателствано от господин Оди. След това, отново утре, от 18 часа ще има малък прием в съответната зала в ПХС. Надявам се всички да дойдете. И така, след съобщенията на председателя, преминавам нататък към одобрение на протокола от заседанието от 28 февруари, от 21-22 март и от 28 март 2011 година. Ако до края на заседанието никой няма бележки по протоколите, те, както винаги, ще се смятат за прияти и одобрени. И така, уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Назначаване на член на Сметната палата. Както знаете, шведските власти всъщност избраха господин Везберг и го предлагат на нашето внимание за член на Сметната палата. Процедурата предвижда преди това назначаване да има изслушване на кандидатите пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Между другото, в нашия бюлетин има грешка пише, че ще се гласува в пленарно заседание през март тази кандидатура. Не, през юни ще бъде това. Мисля, че е ясно. При закрити врати ще обсъдим кандидата и след това ще излезем с становище по неговата кандидатура. И така, давам думата на господин Весберг. Сега, без повече да забавям нашето заседание, той ще отговори и на въпроси, които са му представени предварително, така че ще можем да го изслушаме. Благодаря. Благодаря за тази възможност. Аз съм тук сред вас в вашата комисия. Няма отново да представям цялата си автобиография, но ще спомена някои основни факти за себе си. Аз съм на 59 години и това означава, че професионалната ми кариера вече е над 30 години. От а, смесен происход съм, най-общо казано, в професионален план. Работил съм и в публичния сектор, и в частния. Близо половината си кариера съм прекарал в публичния сектор и другата половина в частния сектор. Поне в моята страна не е много обичайно да се преминава от публичния в частния и обратно, но смятам, че по този начин съм обогатил управленския си опит. Освен това съм се занимавал с политика в продължение на 15 година, години. Като държавен служител, разбира се, не съм се занимавал с политика, защото не смятам, че държавните служители трябва да имат политическа, ясна политическа ориентация. И така, тези промени, преминаването ми от публичния в частния сектор – ми даде много възможности да обогатя опита си. Мисля, че извляках голяма полза от това да преминавам от една кариера в друга. Има и разлики, разбира се, и общи моменти между публичния и частния сектор. Но и за двата е важно да се зачитат принципите на доброто управление. Тези принципи можем да обобщим като съсредоточаване върху економията, ефективността и ефикасността, след това отчетността, прозрачността и откритостта. И, разбира се, много ясно дефинираните цели. Смятам, че през голямата част от е, времето в публичния сектор се справяме по-добре, що се отнася до прозрачността и откритостта. Докато пък е, в частния сектор понякога мисля, че се справят по-добре с задаването на ясни и е, конкретни цели. Както виждате в автобиографията ми имам е, дълъг управленски опит. Бил съм управляващ директор, заместник главен директор в а, правителствена агенция. След това съм бил държавен секретар в различни министерства и държавен секретар към шведския министр-председател. На всички тези позиции съм имал възможност да прилагам тези управленски принципи, които споменах по-рано. Освен това обаче се научих колко е важен контрола и вътрешния и външния. Обеден съм в значимостта на европейския проект и важната роля на Европейската сметна палата за изграждане на доверие в гражданите към Съюза. Ако бъда назначен за член на Сметната палата, ще допринеса с големия си опит като топ менеджер при наблюдението на публичните финанси. Освен това се надявам да мога да помогна в работата на Сметната палата с този си опит. Смятам, че има потребност от ясни и постижими цели в политиката, както и разумно и отговорно разходване на европейските средства. Освен това, според мен трябва да се подсилят ефикасността и ефективността при разходването и така да се защитят средствата на данакоплатците. Освен това, допълнителна европейска стойност към а, тези процеси е задължителна. Сметната палата трябва да има, а и има стратегия за извличане максимална полза от одитите и повишаване на ефикасността посредством оптимално използване на ресурсите. Смятам, че тази работа е изключително важна, но за нея е нужно сътрудничество между Сметната палата, Европейския парламент, националните парламенти и европейските правителства. Благодаря и сега съм готов да отговарям на въпроси. И аз ви благодаря. Благодаря за встъпителните думи. Давам думата на госпожа Аяла Сендер която всъщност е докладчик по този въпрос. След това ще дам думата на други депутати в е, пореда, по който са се записали. Благодаря, господин председател. Поздравления за вашето първо председателстване. Първо искам да кажа добре е дошъл на господин Весберг за това изслушване. С голям интерес откривам една автобиография с сериозен новаторски момент за кандидат за сметната палата. Както вие казахте, имате военно образование, ако не се лъжа, и имате интересен опит и в Министерство на вътрешните работи, както и в, на други постове. Благодаря ви също за изказването на тези интересни моменти от вашата кариера. Например, кандидатурата на Швеция за присъединяване към Европейския съюз. Очевидно това е бил е, труден момент и вие наистина сте направили много, за да може наистина Швеция да се поинтересува от Европейския съюз и най-накрая да се присъедини към него. Сега искам да повдигна няколко въпроса. Ние за, за различните кандидати винаги е, правим проучвания. И във въпросника питаме кога сте бил подложен на одобрение и ви ни казвате, че като изпълнителен директор в Швеция сте управлявали е, структури, които винаги и това управление винаги е било одобрявано. Ние питаме по какъв начин това одобрение е, е постигнато, дали самите членове са одобрявали или става въпрос за независим одит. Освен това, повдигаме въпрос, свързан с ролята ви в кабинета на премиера. Вие ни казвате, че сте бил тясно свързан с подготовката и с приемането на правителствения бюджет в кабинета на премиера. Като такъв, имали ли сте възможност да приемате или да отказвате това, което парламента и бюджетната комисия иска отдавна, а именно а, национална декларация на а, бюджета. Така че вие имали ли сте възможност да работите за нашата кауза? И какво е вашето становище по този въпрос? Че националните правителства трябва да сертифицират и да подписват такава декларация – като изявят, че действително парите са били използвани уместно. И накрая искам да задам още един въпрос. По управлението на кризи. Преживявал сте критични моменти, имаше жертви от Швеция по време на цунамито и искам да повдигна един такъв въпрос в тази връзка. Заедно с Сметната палата се опитваме да намерим такива механизми, такива средства, с които да можем да действаме достатъчно ефективно по време на подобни кризи. И накрая ще кажа, че когато търсих информация по ваш, за вашата политическа е, кариера, открих нещо, което не знам дали добре съм разбрала, защото шведския ми не е толкова добър, но през 2010 има данни за цяла поредица проблеми във вашата партия. И тези проблеми са ви засягали пряко. Става въпрос за а, измами, свързани с закупуването на гласове за избори. Важно е за вашата кариера, действително да няма никакво съмнение. И за това ми се иска вие да обясните защо през април 2010 са повдигнати всички тези обвинения, тези упреци към вашата партия, а през октомври 2010 година сте представили оставката си пред партията си доброволно. Затова моля ви да ни кажете малко повече по този въпрос и каква е вашата версия. Благодаря. Uh, Аз ви предлагам да съберем няколко въпроса и тогава да дадете отговор. И така, нека да чуем колегата Кацимаркакис първо. Благодаря, господин председателю. Господин Везбърк, вие сте много интересен кандидат за сметната палата, защото точно имате опит и в публичния сектор, и в частния. Много впечатляваща е вашата автобиография. Били сте в центъра на политическата власт в Швеция. Аз, подобно на колежката от Испания, не чета шведски, нито вашите вестници. Не знам точно какво а, сте правили, но сте интересен кандидат за нас. Говорихте за ефикасност и ефективност на разходите на Европейския съюз. Заявихте, че тези принципи са изключително важни за вас. Затова искам да ви попитам, тъй като сте добре запознати с частния сектор, ефективността в този сектор, запознати сте също така с политиката и с публичния сектор. И тогава къде според вас е ролята на Сметната палата в бъдеще, особено що се отнася до оценка на изпълнението и, разбира се, ефикасността на използването на европейската добавена стойност. В случай говоря за разходването на средствата най-вече. Каква е ролята на Сметната палата в целият този процес на оценка? Също така исках да ви попитам. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин Везбер, че сте тук. Аз ще си позволя, разбира се, да ви Говоря на шведски. Два въпроса. бих искал да ни обясните защо трябва вас да изберем като кандидат. според вас, коя е силата, която всъщност имате вие, за да бъдете издигнати на тази позиция. Говори се за ефективност и ефикасност постоянно и за Съюза, пък и вие го споменахте и в управленски план винаги излизат а, тези въпроси. Но според мен задължително сметната палата да работи ефективно и ефикасно. Според мен няма голяма прозрачност а, по този въпрос, но би ми било интересно да разбера какво ще направите вие, за да може и сметната палата да стане по-ефективна и ефикасна и много по-прозрачна при вземане на своите решения. И накрая. Швеция по последното решение за освобождаване на отговорност на Европейската комисия реши да се въздържи, т.е. гласува като въздържал се. Става дума за освобождаване от отговорност. Разбира се, аз не искам сега да говорите от името на Швеция, тъй като не изпълняват длъжност, свързана с политиката на Швеция, нито сте част от правителството. Но какво мислите по този въпрос? Защо се въздържа Швеция при освобождаването на отговорност на Европейската комисия и според вас на какво се основава едно такова решение? Госпожа Андреасен има думата. Благодаря ви, господин председателю. Господин Веспърк, вашата автобиография е впечатляваща, но тъй като съм била главен счетоводител на Европейската комисия и съм се занимавала с аудити в публичния и в частния сектор, установявам, че ви липсват познания точно в сферата на аудита. В автобиографията ви няма нищо свързано с аудит. Та, искам да ви питам дали сте чели последните доклади а, е, за достоверност на Сметната палата и според вас положително ли е мнението или отрицателното? Как ги тълкувате? За нас в Европейския парламент, които в крайна сметка освобождават отговорност комисията, е много важно да се основаваме на становището на Сметната палата. За мен е много важно всеки един от новите членове на палатата да разбира какви са целите на тези доклади за а, или проекто доклади за гарантиране на достоверността. Гейер képviselő úr jelezte még, hogy egy kérdést szeretne föltenni, megadom neki a... Господин Гейер иска също да вземе думата и след това ще ви дам думата да отговорите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Моя въпрос ще бъде вариация на това, което каза госпожа Андреасен. Ние сме загрижени от това, че в Сметната палата има членове, които по продължение на тяхната кариера не са, как да се изкажа, казва е, оратора, нямат е, опит на аудитор. Но всъщност това не е чак толкова е, сериозен недостатък, защото е възможно такъв член, който идва от друг сектор, да участва в работата на Сметната палата. Но е, през последните години виждаме наистина, че по-голямата част от кандидатите са аудитори. Затова искам вас да ви попитам, който нямате образование на аудитор, според вас какво не работи в Сметната палата? Мислите ли, че в Сметната палата трябва да има и друга експертиза, а не само експертизата на аудиторите? И според вас, какво е съотношението в идеалния случай? Колко трябва да бъдат аудитори и колко не в Сметната палата? Благодаря ви. Thank you very much. Um, first, concerning... Първо, по въпроса за освобождането от отговорност, когато бях управителен директор. Това бе външна аудиторска фирма, която представи доклад на годишното събрание на организацията, която се казваше Федерация на шведската индустрия. И бях напълно освободен от отговорност и двата пъти. Аз бях управителен директор временно изпълняваш длъжността първата година, след това бях управителен директор за кратък период от 4 месеца в края на съществуването на тази организация, преди да се слее с друга организация. И двата пъти бях освободен от отговорност. По втория въпрос, а именно работата ми в кабинета на министър-председателя – и мнението ми за националната декларация. Както знаете, Швеция гледа положително въпроса за националните декларации, което е много хубаво, разбира се. Това е в интерес на прозрачността, откритостта на шведската система. Що се отнася до системата за управление на кризи, аз не отговарях за управлението на кризи по време това бедствие в Швеция, тъй като тогава правителството бе друго. Но оценката след кризата ясно показа, че шведската държава се нуждае от организация за управление на кризи, която липсваше, когато бяхме ударени от кризите. Заключението ни бе, че не сме реагирали достатъчно бързо, когато се разрази кризата на място, където не сме очаквали да има криза. Хиляди шведски туристи се намираха в Юго-Источна Азия по време на цунамито. Ето защо държавата реши да създаде нова система за управление на кризи – в ролята ми на министър в кабинета на министър-председателя аз се занимавах с самата организация, като разбира се не взех решението, то се взе от кабинета. Организирахме непрекъснато 24-часово наблюдение, организация – Разработихме тясни канали за сътрудничество с Европейската система за управление на кризи. Създаде се възможност системата да подава сигнали. Сигнали може би не е най-точната дума, но нали, системата ще алармира, ако нещо се случи и трябва да се предприемат мерки. Шведската система е сравнително децентрализирана компетентните органи сами носят голяма отговорност за действия при криза. Необходимото според нас бе да се създаде тази 24-часова система за наблюдение и алармиране. Предоставили сме и известни правомощи за вземане на решения, ако кризата се разрази много бързо. Парите никога не са били въпрос, който е стоял на дневен ред. Анализа в Швеция сочеше, че няма липса на паричен ресурс. Разполагали сме всички необходими средства за справяне с кризата от цунамито, просто не сме израз... изразходвали страни... Е, парите. Системата е- бе изпробвана няколко пъти не при големи кризи като цунамите, но да речем при проблема с е, свинския грип, който засегна Европа преди година, година и нещо. Системата тогава бе изпробвана, изпробвана и при по-малки инциденти, като бедствия, като бури и подобни. И работи сравнително добре. Честно казвам, много се гордя от тази организация. Попитахте ми за обвиненията в е, измама по време на изборите. Ще спра малко по-подробно на този въпрос. С ваше позволение, давам се сметка, че не е лесно човек да събере всички факти само от шведската преса. Че обвинението бе следното. По време на първичните избори, преди областните избори в Швеция. Бях обвинен в следното, че съм извършил измама при преброяването на гласовете при първичните избори в моята партия. Според обвиненията бях позволил да се извърши тази измама при първичните избори през 2001. През 2001 нямаше никакви първични избори. Първичните избори за областните избори бяха през 2002. Така че някой нещо много е сбъркал. И на второ място, аз самият не се бях кандидатирал в тези избори. Всъщност, е, тук, до тогава, през последните 10 години поне, не се бяха кандидатирал в никакви избори, така че няма съм да извлека никаква полза от това. Аз отричам тези обвинения, казвах и продължавам да казвам, че не съм известни никакви измами в първичните избори, не съм вземал участие в подобен акт и определено не съм позволявал подобни действия да се извършат. Следващия въпрос ролите на Сметната палата при одитите на изпълнението. Е, не забравяйте, че все още не съм член на Сметната палата, но смятам, че опита ми в частния и държавния сектор е, ме кара да смятам, че аудитирането при освобождаването от отговорност е много важен процес, особено за парламента. Това е много важна информация, от която се нуждаете, за да решите дали да освободите от отговорност или не. Одитите за изпълнение в публичния и в частния сектор придобиват все по-голямо значение – ако човек иска да излича някакви ползи срещу инвестираните средства, ако иска да опазва парите на дънакоплатеца, ако иска да извлича европейски ползи от разходването на средства. Тата. Одитите на изпълнението, според мен, придобиват все по-голямо значение. Много хубаво би било да могат да се пренасочат ресурсите в тази сфера, Не съм чел много доклади на Сметната палата все още, но специалните доклади, които съм чел, са много важни и уместни. Е хубаво да има повече такива документи. От друга страна обаче, не смятам, че е хубаво да се намалява въздействието на процедурата за освобождаване от отговорност. на декларациите за достоверност. Върху да се намалява значението на декларацията за достоверност върху освобождаването от отговорност. Много важно е да се гарантира качествената работа. Това ще бъде основен приоритет в а, моята дейност. Сега ще мина на шведски. Попитаха ме защо искам да стана член на Сметната палата, защо съм поискал такова назначение, и защо изобщо съм приел това предложение. Кристофър, бихме могли много дълго да спорим по този въпрос, но мисля, че това, което е най-важно, без съмнение, е, че много дълго време съм мислил, че европейския проект е вероятно най-важният проект през последните години. Впрочем, аз дори се опитах да поощря Швеция да стане член на Европейския съюз. И това е най-важното политическо решение в Швеция след войната. Мисля обаче, че европейския проект има известни пропуски. Първо, има липса на доверие. В главата на съгражданите ни нашия съграждани не, раз... не, няма доверие в економическите ресурси на Европейския съюз. И не смята, че европейските средства се изразходват добре. За това ми се струва, че ролята на Сметната палата е изключително важна, за да се възстанови доверието. Ако аз стана член на Сметната палата, се надявам, че ще мога да използвам опита си натрупан опит в продължение на 30 години, за да мога именно да допринеса за това, за засилването на доверието на гражданина в Европейския съюз. Въпроса за ефективността и фъкъсността. По време на предишен отговор вече казах, че аудитът на резултатите от финансовите ангажименти е изключително важен и сигурно трябва да се предоставят повече средства за него. Всяка една организация трябва постоянно да подобрява собствената си ефективност на действия. Сметната палата не е изключение в случая. Тя се опитва да преразпредели административен ресурс към дейности, свързани с одити и разследвания – разпределението по дейности всъщност допринесе действително за подобряване на ефективността на Сметната палата, но сигурно има и още какво да се направи. Бъдещето ще покаже какво точно ще направим за подобряването. Сега, що се отнася до тази декларация за достоверност? Знаете, че Швеция се въздържа, когато се проведе гласуването. Защо? Защото тази декларация всъщност представлява едно освобождаване от отговорност. И ние искаме да покажем, че взимаме много насериозно работата на членовете на Сметната палата. За нас добавената стойност в Европа и ефективността на разходите в Европа са най-важните неща. Това е възела. И сега се връщам на английски. Well, of course, I've never been an auditor. Разбира се, аз никога не съм бил аудитор. Това се вижда в автобиографията ми. Зад себе си обаче имам дълъг управленски опит. Имал съм контакти с аудитори през цялото време. Мисля, че човек, който се занимава с управленски проблеми дълго време, е до голяма степен запознат с ефикасността, економиката, ефективността и може да принесе много със своя опит. Не трябва да се забравя, че има много експерти, аудитори в Европейската сметна палата, с които, ако бъде назначен за член на палатата, могат да работят заедно. Бе зададен също така и въпрос каква трябва да е бройката на специалистите и аудитори в Сметната палата. Отговорът ми е необходимо е голям брой от членовете на палатата да имат собствен опит в тази сфера, но не е необходимо абсолютно всеки един член да разполага с такъв опит, според мен. Благодаря. Благодаря за дадените отговори. Двама колеги искат думата. Освен тях, някой друг иска да се запише списъка за изказвания. Първа е госпожа Греслер. Благодаря, господин Весберг. Винаги е хубаво да имаме ангажирани лица, които да се кандидатстват за сметната палата, без да са аудитори. Швеция е един от нетните донори в Съюза и провел голям интерес към аудитирането. Казахте, че специалните доклади са добри. Това не е достатъчно ясно или полезно, според мен. Хубаво е да прочетете отново няколко такива доклади и да извлечете информация за политиката. Айла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отговорите, господин Везберг. Те бяха твърде полезни. Искам обаче да задълбоча малко нещата. Искам да се върна на националните декларации във връзка с съфинансирането. Швеция поддържа тази идея и тук искам да задам следния въпрос. Когато сте работил в кабинета на премиера, колко пъти е имало национални декларации, подписани от шведското правителство за съфинансирането? След това, отново по отговорите, които ни предоставихте за датите, във връзка с тези слухове или е, обвинения. Казвате, че става въпрос е, за обвинения през 2010, но по факти от 2001. Но според вашата автобиография, вие сте били председател на умерената партия в Стокхолм, така че сте нямали отговорност. Аз признавам в случай, че действително не сте носили отговорност за нещо, което се е случило по това време в партията, както някои други твърдят. Но тогава защо вие подавате оставка през 2010 от кабинета на премиера? Значи през април месец се появяват тези проблеми и през октомври вие подавате оставка. Действително, казва се, че вие напускате доброволно. Това означава, че нали, не сте я подали под натиск – но все пак искам пояснения. Освен това, ни казвате, че ако станете член на Сметната палата, вие дори и сега работите по много реформи, включително и реформата на Сметната палата за намаляване на броя на членовете, за повече ефективност и за по-лесно и ефективно взимане на решения. За това ми се иска да знам, възоснова на опита ви в двата сектори, публичния и частния, кое е онова, което ви кара именно да а, предложите такава идея за по-ефективно взимане на решения от по-малък брой членове. Благодаря. I think that, uh... Мисля, че тази бройка 27 членове е висока, голяма, но така е по договор не може самата сметна палата да взема решение по този въпрос. Сигурен съм, че е възможно сметната палата да има по-малко 27 членове. Не съм все още експерт по вътрешната работа на Сметната палата, но очевидно, че определено може да се съкрати бройката. Но пак повтарям, аз нямам право на решение по този въпрос. Парламента и съвета се произнасят по него. Във връзка с обвиненията в измама, да, права сте. Аз бях председател на умерената партия за района на Стокхолм по това време. Не участвах в изборите, не се бях кандидатирал в тях. От каквото да било измама, нямаше нищо каквото да спечеля. Вие казахте, че не знам какво е ставало. Честно казано, аз не смятам, че имало каквато и да било измама по време на първичните избори. Няма никакви доказателства за това. Нямаше такива доказателства, когато извършим разследване преди 9 е, години. Нямаше никакви симптоми, е, знаци, индикации за измама. Аз лично не смятам, че изобщо е имало някаква измама. Това, което знам със сигурност обаче, е, че аз никога не съм позволявал да се извършва подобна дейност, нито пък съм участвал в подобни действия. Oh, sorry, sorry. Thanks, thanks. Uh, well... Извинявайте, пропуснах този въпрос. Оставката ми е от кабинета на министър-председателя много лесен отговор мога да дам заради възрастта. Когато започна мандата на това правителство миналата година, бях на 58 години. Смятам, че човек трябва да изпълни целия си мандат, когато заема такава важна функция, като министър в кабинета на министър-председателя. И ако изпълних целия си мандат, ще да съм на 62 години, когато приключи той. Това е малко голяма възраст за министър в кабинета. Има и друг въпрос. Когато човек напусне кабинета на възраст 62 години, много малки са шансовете за нова работа, защото според шведската система човек се счита за твърде стар. Аз мятам, че това е проблем. Трябва да погледнем на възрастта от друга гледна точка. Трябва да гледаме на възрастта като свидетелство за натрупан опит. Но не аз взимам тези решения, затова се подадох отставката, без да създавам проблеми, дадох предизвестие на министър-председателя и им помогнах по време на преходния период, е, преди да вземе тази длъжност е, моя наследник, приемник. Благодаря за това свършва изслужването. След него ще имаме заседание при закрити врата. Ще помоля всички, които нямат право да участват в закрито заседание, да напуснат залата, тъй като трябва да приемем решение при закрити врата. Две минути и техническа пауза. <laughs>